ще минем на доклада на Елен Смит 20 години след предаването на Хонг-Конг на Китай. Давам думата на докладчика преди всичко. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че ще говоря кратко. Вероятно ще ви зарадвам, тъй като е доста късно. Мисля, че доклада показва, че Европейския съюз има полза и освен това показва, че Европейския парламент работи добре. Ние, знаете, в нашите държави членки имаме исторически връзки с някои държави и тези исторически връзки трябва да послужат за основа на, на бъдещите ни отношения. Не само трябва да учим другите какво да правят. Моята държава членка Великобритания за съжаление реши да се изолира чрез Брексит. Шотландия, от която произхождам, не желая да излиза. Обе... Искам да ви убедя, че ще поддържаме връзка с континента. Днес сега по темата обсъждаме 20 години от предаването на Хонг Конг на Китай. Хонг Конг е 14-я най-голям търговски партньор на Европейския съюз. Той е важен партньор и в рамките на диалога ЕСА Китай. Много е важно да бъдем откровени. Хонг Конг е чудесно място, но не всичко е съвършено. Подкопава се в момента Системата е една държава, две системи. В параграфи Б и Л е говорим за този проблем. Трябва да се намери точното равновесие. Свободата на словото трябва да се защити в параграф П. Казваме какво е положението в параграф Т. Говорим за това как можем да подкрепим гражданското общество в Хонг-Конг. Знаете, че има групи на гражданското общество в Хонг-Конг, които имат нужда от нашата подкрепа. Много се радвам, че имаме консенсус по доклада в парламента. Имаме само две изменения от страна на Обединената левица. Те са насочени към по-голямо партньорство, що се отнася до разрешаването на проблема с неплащането на данъците и данъчните измами. Аз съм готов да подкрепя тези искания Знаете, че работим и в групата срещу изпирането на пари. Искам да благодаря на всички за сътрудничеството. Благодаря и препоръчвам доклада. Нека той да бъде одобрен от парламента. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Андрю Кайтис, комисаря. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, Хонг-Конг е четвърти по големина а, е, в областта на услугите, що се отнася до търговията между е, Европейския съюз е, и Азия. Това е вторията по големина търговски партньор на Европейския съюз за стоки в Азия. Над 2000 дружества от Европейския съюз функционират в Европейския съюз. Ние разменяме посещения. Поканили сме ръководителя на Хонг-Конг да дойде в Брюксел в отговор на наша визита там. Подкрепяме Хонг-Конг и смятаме, че преходът там е успешен. Сега хората искат изборна е, реформа, за да имат реален избор върху законодателния съвет и главният управляващ на страната. Както знаете, обаче принципът една страна, две системи е под натиск напоследък. Върховенството на правото в Хонг-Конг се поставя под въпрос. Изборите се отложиха. Освен това, не бива да забравяме петимата издатели, които през 2015 година изчезнаха страната. За нас това е огромно предизвикателство. Най-голямото пред основния закон на страната от 1997 година. За съжаление, е случаят не е изолиран. Ние възнамеряваме в съдзвучие с препоръките на доклада да възобновим двустранния диалог с Хонг-Конг. Последният ни разговор в този контекст се проведе преди по-малко от два месеца. Е, основното ни настояване е принципът една страна, две системи да бъде признат като върховен за прозрачността и бъдещето на страната. Но разбира се, тук приносима има и Китай. Отношенията ни с Китай се интензифицират. Говоря не само за економическите, но и за външнополитическите отношения, както и за отношенията свързани с сигурността. Ние сме много открити и са ясни посланията ни към китайските ни приятели. Запазването на принципа една страна, две системи е в техен интерес, но трябва заедно да действаме за да осигурим върховенството на този принцип. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата за дебата, като започва госпожа Шуица от Европейската народна партия. Радвам е, се, е, че работихме добре и благодаря за подкрепата. Това е препоръка на, на, на комисията и съвета и бих искала да кажа, че в доклада ние казахме всъщност, че Хонг-Конг е важен търговски партньор на Европейския съюз. Разбира се, че ние сме за този принцип една страна две системи и съответната автономия, която има Хонг-Конг по отношение на Китай. Е, ето защо приехме декларация, британско-китайска декларация преди 20 години. Е, ние е, в Европейска институция трябва да е, помолим всички търговски партньори за подкрепа. Е, в Хонг-Конг съществува правов ред, правата са гарантирани и бихме искали в това отношение да подкрепим гражданите на Хонг-Конг, тъй като целта е да се либерализира и е, китайското общество. Ние е, е, сме за добри отношения между Хонконг и Китай е, е, и нашите отношения съответно с ните и другите е, трябва да са добри, но е важно да искаме прозрачност, демокрация в тези страни, но трябва да поддържаме и двустранния диалог, диалога с тези две страни. Ето защо в АФЕТ подкрепих приехме този доклад. Е, сега е, господин Пицела има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на дос докладчика за добрата съвместна работа. Този доклад е важна стъпка напред е, в работата ни с Хонг-Конг. При 20, 20, вече 20 години е, е, са зад гърба ни. Ние имаме добри отношения с Хонг-Конг. Той е ва, нас ваш, важен търговски партньор. Колкото до положението в Хонг-Конг, ние забелязваме как Пекин се върка в реда на Хонг-Конг ограничава, опитва се да ограничава правата на журналисти. Е, свидетели сме на демокрации в Хонг-Конг, е, призив за демокрация, но е, принципа една държава, две системи е нещо, към което ние се придържаме. Е, нещо, което ни смущава е укриването на данници, данъчните измами. Е, би трябвало да се предприемат е, мерки срещу предприятия, които имат филиали в тази държава и които, където тази практика се насърчава. Благодаря. Сега Бас Бердер има думата. Благодаря, госпожо председател. Неодавна прочетох е, една много интересна информация, една оценка за една книга, посветена на протестите в Хонг-Конг. Автора се казва Джейкъсън и той анализира така наречените две системи, както и подкопаването на установения ред от страна на Китай. Онова, за което говори господин Смит. Уважаеми господин докладчик, уважаеми господин комисар, надявам се, че настоящия доклад и дебата тази вечер ще допринесат наистина защита на човешките права в Хонг Конг. Благодаря ви. Господин Ширдеван. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, смятам, че сложната и противоречива ситуация в Хонг-Конг трябва да се е, третира съвсем открито. От една страна това означава признаване на принципа една страна, две системи, от друга страна обаче трябва да отправяме е, необходимата критика към политиката на регионалния и е, международен елит в е, Хонг-Конг, което създават едно така подчертано равенство в обществото и множите. Разликата между бедни и богати се разтваря все повече. Тази, този развитието на пазара на за жилища или пък укриването на данъци, е, въпреки е, това обаче Хонг-Конг не е влиза в списъка на световния списък на, за данъчни убежища. Това са неща, плюс някои нарушаване на правата на човека, са неща, които би трябвало да бъдат отразени в доклада. Благодаря. Отново давам думата на господин Андрио Кайтис, който представлява комисията. Имате думата. Пропускаме спонтанните изказвания, тъй като нямаме време за тях. Благодаря, госпожо председател. Това бе изключително полезен обмен на виждания. От името на заместник-председателя на Европейската комисия Федерика Могерини. Благодаря на докладчика за прекрасната работа. Благодаря и на почитаемите депутати за техните изказвания. От дебата правя извод, че всички твърдо поддържаме автономията на Хонг-Конг в контекста на принципа една страна, два, две системи. Отношенията между Европейския съюз и Хонг-Конг се разрастват. В момента те са не само търговски и економически, но обхващат е, иновациите, технологиите, конкуренцията, безопасността на храните, околната среда, образованието, е, митническото сътрудничество. Европейският е, съюз подпомага Хонг-Конг в развитието на неговите логистични мрежи, транспортни мрежи. Те са от жизнено важно значение е, както за страната, така и за търговията. Също така бихме искали да има върховенство на правото, забрана на дискриминацията, економическа свобода. Е, приключвам, като още веднъж изразявам високата оценка на, госпож... на комисията за ролята на парламента в работата по този важен въпрос в международен план. Благодаря господин Андрио Кайтис. Давам думата на господин Алин Смит да приключи дебата. Благодаря. Съвсем накратко имаме консенсус. Виждате, приключихме работата още преди да влезем в пленарна зала. Надявам се на голямо мнозинство. Утре има напредък, казахте, по отношение на изборната реформа. Това е написано в подточка ХАШ. Мисля, че като цяло доклада е обективен. Благодаря ви, колеги, и се надявам на подкрепа утре. Благодаря, казва председателката. Благодаря за това, че говорихте толкова кратко.